тези задължения и не заемат пост, който им пречи това. За това от на 8 юли правната комисия е одобрила мандатите на следните колеги с действие от 1 юли 2013 година, а именно това са госпожа Борса, Бозич, Малетич, госпожа Петрович, госпожа Суиче, госпожа Томасич, господин Балтини, Пикова, Пленкович, Стир, Валайо, Волянич. С това обявявам мандатите за валидни. Компетентните полски власти